гласуваме след провеждане на следващия дебат. Следващата точка от дневния ред е неотдавнашни действия за инкриминиране на е, ЛГБТИ лица. Давам думата на авторите на резолюцията, господин Ромева и Руеда. Минута и половина. Всички човешки същества са родени равни и с право на достоинство. Те ня, няма, не, не трябва да бъдат дискриминирани на, на основата на каквито и да е на каквато и да е основа, религиозна, сексуална или друго. Така че е, има страни обаче, в които отношенията между хора от същия пол са незаконни и биват наказвани със смърт като например в Уганда и в Нигерия, в регионите, където се прилага шарията. Има и други, други, други страни, в които се е, не нарушават правата на е, лицата ЛГБТИ, е, като припомняме, че това са основни човешки права и при ние е, приканваме всички страни, в които техните права не са е, защитени да го направят, включително се обръщаме към президента на Уганда и Нигерия. И също, също също така е, бихме искали да бъде включена специална клауза при преразглеждането на споразумението от Котону, както бе поискано многократно от нашия парламент. Сега давам думата на господин Тана. Много тъжната е, истина е, че е, правата на хората с различна сексуална ориентация в Европа се засилват, но в други страни извън Европа това не е така. Примерно в Индия, в частата Африка, тези права срещу хората с различна сексуална ориентация бяха въведени в миналото всъщност от колонизаторите. Но трябва да е ясно, че правителствата трябва да признават правото на хората да избират сексуалната си ориентация и нямат право да а, провеждат наказателни преследвания срещу съответния начин на живот на хората. Ние трябва да подкрепим хората с различна сексуална ориентация, да работим с всички защитници на техните права по света. Трябва да се обърнем срещу Нигерия и други страни, които в момента предвиждат е, наказателни санкции срещу подобни лица. Благодаря, колега Танок. Es folgt Frau Kollegin Scharke für eineinhalb Minuten. Госпожа Шаке, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Много предизвикателства има в много държави по света. Лъгъбата и лицата много често нямат право да се изразяват и трябва да имат различно поведение, което нарушава тяхните човешки права. Дори в този парламент е трудно да се намери достатъчен брой хора, които да защитят нарушаването на правата на и лицата, което е срамно за днешна Европа. Факт е, че а, все по-голям брой хора в този парламент са против да осъдим да заклеймим Русия и това, което се случва в контекста на Олимпийските игри. А гражданите разчитат на нас. Когато правителства като нашето в Нидерландия показват двупосочно поведение, като изпращат делегация, която да присъства на Олимпийските игри, аз питам, не може ли да попитаме господин Путин, дали а, господин Путин не знае всичко това, защото той го знае. Съжаляваме, че Русия бе избрана за провеждането на Олимпийските игри а, тази зима. Изключително а, съм, съжалявам за това. Мисля, че всеки един от нас в този парламент трябва да се увери, че участва в постигането на баланс между спазването на правата на ЛГБТ и хората и. А, осъществяване на напредък в това отношение. Трябва да защитим основните права. Благодаря. Благодаря, Благодаря госпожо Шаке. Давам думата за една минута и половина на госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. 70, в 78 страни в света не се признават правата на ЛГБТИ. В 7 от тях все още се прилага смъртно наказание. В някои страни е, на е, Африка са законни отношенията между е, лица от един пол, които са пълнолетни, са между тях Буркина Фасо, Кота Сюр, Кота Дивуар и други. В три страни обаче все още има повод за загриженост. Уганда, Нигерия и от от друга страна Русия, която забранява пропагандата на хомосексуалността. Нигерия и Уганда ще или са, е, са приели закони, които са всъщност един призив към омраза и насилие над хомосексуалистите мисля, че Европейския съюз трябва да използва преразглеждането на споразумението от Котону за включване на специална клауза. Става дума за основни фундаментални права. Не за... И е, има хомосексуалисти наляво и надясно. Понякога само подхода към нещата е различен. Благодаря, госпожо Дук Декайзер. Давам думата на следващия оратор. Президент, на Индия Рвеса. Госпожа Суза, благодаря, господин председател. В Индия Конституцията инкриминира хомосексуалистите. Същото въжи и за Уганда, където хомосексуалистите биват осъждани с доживотно лишаване от свобода. Същото се отнася и за Нигерия. крайното дясно, къде преследва хомосексуалистите в Русия, техните права са потъпкани. Десницата се опитва да се организира, за да може да се осигурят основни права на ЛГБТ и лицата, но те продължават да бъдат дискриминирани. Упражнява се насилие при пълно безразличие. Транссексуални е, лица бяха е, убити през 2013 година. Е, много често на тези хора се отказват медицински грижи. Забранени са браковете между хора от един и същи пол Десницата а, казва, че трябва да се сложи край на всичко това. Необходимо е а, просто да признаем, че всички хора са равни. Това, че един може... Приемливо ли е някой да може да решава за семейството на други го? С какво лъгъбата и лицата притесняват останалите? В Португалия казахме, че трябва да се прекрати фобията от а, тези хора. Правата са еднакви за всички. Благодаря на госпожа Суса. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Групата на НП е против всяка форма на дискриминация. По етически е, съображения, расови или сексуални. Защото човешките права са универсални. Но аз е, не подписах е, общата резолюция, защото според нас тя има твърде е, много е, предизборна тематика и ориентация, а не е толкова искрена загриженост за тези хора. Ние е, сме много огрижени от това, което се случва в Унганда, Нигерия и Русия. призоваваме президента на Оганда да отмени е, член 415 на Конституцията, който обявява отношенията на хората с една, от един и същи пол за криминални. Също така е, призоваваме да бъде отменен съответния член от наказателния кодекс на Нигерия, е, който също разписва същата тематика. Призоваваме и правителството на Индия да поиска от Върховния съд да преразгледа параграф 77, с който се е, санкционира е, проявите на хора с различна сексуална ориентация. Благодаря, господин Преда. Това бяха авторите на резолюциите. Сега Давам думата на представителите на групите. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че нещата се подобряват в повечето страни и че хората вече биват ценени заради техните е, компетентности, а не за е, сексуалната им ориентация. Но в някои страни обаче нещата се влушават, както беше споменато в Уганда и в е, Нигерия. Е, отношенията между хомосексуалистите са е, обект на наказателни преследвания. Така че в Европа обаче има и Русия. Русия е една модерна страна, с която е, им, е, която е силна и това, което той се опитва да прави по време на Олимпийските игри е неприемливо. Благодаря ви. Благодаря, господин Кели. Госпожа Гомеш. Благодаря ви. Лъгавата и лицата в Нигерия, Уганда или Русия получават високи присъди. Това е съществена заплаха за основните права на човека и за личния му живот. По неприемлив начин се заклеймяват лъгавата и лицата, които така или иначе е, биват обвинявани в различните е, държави. Това прави задачата ни още по-трудна. Възможно е, извинете, необходимо е всеки път да заклеймяваме силно нарушаването на правата на тези хора. Когато виждам закони като този, прият в една от държавите членки на споразумението от Котону, аз съм силно обезпокоена. Нека всички да отчитат изискванията на парламента в това отношение. Благодаря. Благодаря, колега Гомеш. Господин Бениан за една минута. Благодаря. Аз приветствам тази резолюция, защото има много обезпокоителна тенденция да се санкционират и да има наказателно преследване срещу хора с различна сексуална ориентация. В края на кращата става дума за е, действия, с, с които двама възрастни хора са показали, че са съгласни и не смятам, че трябва да се търси наказателно преследване. Сега, не считам, че по този е, начин е, ние ще търсиме начини за преодоляване на бедността, например, в Африка. Ние трябва да използваме е, споразумения като споразумението като, от Котону, е, за да упражняваме натиск, но също така трябва да изграждаме и капацитета на тези страни. Е, е, примерно, може да има проекти в е, училищата за образование против дискриминация. Може да се привеждат примери от е, училища в Европа, в развиващите се страни. Госпожа Корнелисън има думата. Госпожа Корнелисън има думата. Thank you, Благодаря, господин председател. Сега всички гледаме към Олимпийските игри в Русия. Същевременно обаче в други, на, друг, на други места нещата се влушават. В Уганда, където бе прият закон срещу хомосексуалистите преди няколко месеца, аз имах възможността да се срещна с правозащитници от Уганда, които ни молят да им помогнеме. В Нигерия също така има, се прилага смъртно наказание в някои региони срещу хомосексуалистите. Индия също имаше проблемите, а но това, аз мисля, че развитие като тези, които наблюдавахме в Индия през последните години, е, са напредък е, по пътя на правата на човека, но това не са неща, които сами по себе си напредват и, и така че ние трябва да направим всичко, което можем, за да помогнем на онези, които е, биват е, потискани, защото ценностите на Европейския съюз не са само пазара, економиката, а човешките ценности. Е, и това трябва да бъде подчертавано в нашите отношения с страни като Уганда, Нигерия, Индия, включително и Русия. Така че аз призовавам всички институции да работят за декриминализиране на правата на отношенията между хомосексуалистите и защита на техните права. Благодаря. Сега давам думата на господин Клас. Благодаря, господин председател. Аз съм представител на едно традиционно семейство. Също така съм и баща. И е, за това съм подразнен от начина по който действат някои от членовете на ЛГБТ и групата. Всяка една критика а, е, се счита за хомофобска. А, е, срамота е да се инкриминира хомосексуалността през 2014 година в днешно време. Това се случва най-вече в африканските държави, в мюсюлманските държави. Вместо да роним крокодилски сълзи, трябва да наречаме нещата с истинските им имена. Само така ще решим проблема. Благодаря, господин Клас. Сега госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. В 79 страни в света е, взаимното съгласие между а, е, пълнолетни хора се, се смята за, за а, е, престъпление, защото просто те са част от групата ЛГТБТИ в някои страни са, са приети и закони против тези хора, като например в Индия, Нигерия и Уганда. Тези, тази група трябва да бъде защитита, защитена, както и всички други. Европейският съюз а, проповядва защита на фундаменталните права на всички, включително и недискриминация на, ос, на основа а, сексуална ориентация. Е, Европейската външна служба трябва да набляга на тези права, когато преговаря или подписва споразумения с други страни. Сега давам думата на господин Кайн. Благодаря, господин председател. Все по засилващата се и инкриминиране на хората с различна сексуална ориентация е много осъдително. В Нигария има хора, които са е, интересувани от дома им само защото са хомосексуалисти и е, са откъснати от семейството им, за да бъдат хвърлени в е, затвора. Тук се говори да използваме споразуменията от Котону, но подобни закони показват колко невъзможно и колко безполезни са в това отношение споразуменията от Котону в, по член 96 година, 96 е, се предвижда отмяна на споразуменията, ако има сериозни нарушения на човешки права. И няма друг начин да преодолеем е, и да покажем, че приемаме на сериозно подобни нарушения на човешките права. Нека комисията да отчете нашите искания и да мисли когато се, по този повод, когато се сключват споразуменията след но Председателят прекъсва. Сега стигаме до процедура по спонтанни изказвания. Господин Репо има думата. Благодаря, господин председател. Човешкото същество е свещено, неприкосновено. Всички имаме права по отношение на сексуалната ни ориентация. Затова не може никой да налага насилие или да приканва към насилие срещу хора, които имат различна сексуална ориентация. Въпреки това обаче в много държави отношенията между хомосексуалистите се считат за престъпна дейност и подлежат на жестоки присъди. В Нигерия наскоро беше прият закон. Да погледнем и това, което се случва в Русия. Там се говори за хомосексуална пропаганда, пропаганда без никой да знае какво точно се има предвид. Всички ние трябва да осъзнаем, че в нашето общество има все повече и повече насилие срещу а, ЛГБТ и лицата. А те са хора, които имат същите права като нас. Имат право и на живот. Благодаря. Благодаря, господин Репо. Комисар. Приключихме с спонтанните изказвания. Давам думата на комисар Калас. Господин председател, дами и господа, Европейския съюз поделя вашата загриженост относно потъпването правата на групата ЛГБТИ. Е, проблемите свързани с е, сексуална ориентация, продъл продължават да бъдат в центъра на нашето внимание. Тези хора продължават да бъдат дискриминирани или обект на нападки. Има дори държави, които е, на, на, на, на, за, за, за, не само заклеймяват, но и наказват е, отношения между хора от един пол, като Уганда и Нигерия. Също така Бяхме и свидетели на страни, които правят крачки назад. Това е абсолютно в противоречие с международното право и ангажиментите на тези страни по силата на международните споразумения. Е, същевременно правото на израз на, на тези хора също се ограничава в някои страни и това е недопустимо. Европейската комисия бе прие е, насоки е, за защита е, правата на лицата от групата ЛГБТИ. Тук това е в ключов елемент от цялостната ни политика на човешките права и включително и на службата за външна дейност. Госпожа Аштън през юни при, призова страни като, като Индия да преразгледат своето законодателство и през декември това стана. Правата на лицата ЛГБТ и са обект на преговори и на дискусии по време на преговорите с страни, като включително и Русия. Те са включени също така и в инструмента за човешки права и е, демокрации за насърчаването. През август 2013 година започна едно изследване на начина по който се защитават тези права и този, това проучване ще завърши до година. Вярно е, че обсъждането на тези проблеми може да бъдат деликатни с някои в преговорите с някои трети страни. Също време, но обаче ние не можем да останем мълчаливи пред подобно потъпване на човешките права. А, колкото до включването а, на а, този точка в споразумението от Котону. За сега комисията смята, че има други възможности за действие и това може да бъде използвано само в краен, краен случай, след като се изчерпат всички други възможности. Благодаря, господин Калас. Има шест предложения за резолюция. Приключваме дебата и ще преминем към гласуване. И сега пристъпваме към гласуването на резолюцията за положението на правата на човека в към